Ако няма бележки, в такъв случай ги смятаме за одобрени. Следваща точка от дневния ред – разисквания във връзка с нарушение на правата на човека, демокрацията и върховенството на закона. Най-напред ще обсъдим положението в Джибути. Давам думата на Танък. Господин Танък за две минути. Господин председателю, може би малцина тук са посещавали Джибути и мога да кажа на колегите, че съм бил там и тя има много, което може да я препоръча френска и сомалийска кухня в прекрасно съчетание и култура на Червено море. Но несъмнено има сериозни недостатъци в нейното управление. Авторитарно ръководство, което редовно упражнява натиск върху основните права, гражданските свободи и политическите опоненти. Като докладчик за цяла Африка, ми е ясно, че просперитетът в този регион трябва да бъде съпроводен от изграждане и консолидиране на истински демократични институции, от пълно зачитане на върховенството на закона от страна на властите. Тук имаме много опасения за твърденията на доста измами в последните избори и от продължаващото задържане на близо 60 политически затворници но трябва да вземем предвид и отчетите на наблюдателите по време на изборите, произведени през февруари. Те бяха прозрачни според тях. За пръв път имаше е, многобройна опозиция и това трябва да бъде приветствано. Това със сигурност е добър знак за бъдещето. Стига Джибути и властите там да извършат допълнителни реформи и смислени промени. Джибути е малка държава, която може да процъфтява и заслужава пълната подкрепа на Съюза. Значителна е подкрепата на Джибути в борбата с пиратството, с тероризма и има бази на Япония, на някои европейски страни, на CSDP, има антипиратска мисия и трябва да продължим на нейните сили да оказваме подкрепа. Но това трябва да бъде съпроводено с дипломатически натиск за освобождаване на политическите затворници и освобождаване на политическата опозиция. Джибути е, е много е, по-добре е, справяща се страна от бившите и италиански колонии и в африканския рок може да се стигне до състояние на просперитет за всички държави. Трябва да помогнем на страните в този регион да постигнат тази цел. Благодаря ви. Госпожа Кил Нилсен, минута и половина. Благодаря, господин председател. Всяка политическа опозиция е, е извадена от закона. Табуизирани са разговорите за основните права и свободи, за равенството на жените. Нито политическите партии, нито редовно гонените правозащитници не се осмеляват да се противопоставят на държавата. des hommes se trouvaient à la table des négociations. Les violences sexuelles. Ширят се е, нарушения е, срещу неприкосновеността и личното достоинство на хората. Е, извършват се военни престъпления, като е, сексуални е, престъпления и е, е, трябва да се потърси отговорност. За съжаление в Джибути е, все още властва беззаконието и ненаказаността. И е, някои жени, независимо от преследванията, са проявили коража да подадат жалби, но за съжаление така и без последствия. Те очакват нашата подкрепа. Ние трябва да е, ги подкрепим, е, за да заклеймим е, извършителите на тези ужасяващи престъпления. Без справедливост не може да има възстановяване. Благодаря. Думата има господин Преда за две минути. Благодаря, господин председател. Джибути е важен съюзник на държавите членки на Европейския съюз в борбата срещу тероризма и пиратството в Африканския рок. Но международната общност като че ли не проявява достатъчно интерес към случващото се в страната но не можем да обвиняваме никого за това състояние, тъй като информация оттам не се получава. Това е, така да се каже, една черна дупка. Знаем във всеки случай, че след изборите, на които се възлагаха доста на надежди, можеха да се променят нещата. За първи път на 22 феврари 2013 година Опозицията участва в изборите, обнадеждена от някои нови закони е, във връзка с изборното право. Президента Исмаил Омар Геле обаче не оправда тези очаквания. Последваха много демонстрации, много протести. Е, опозиционните лидери бяха е, задържани в затвора, бяха преследвани изборните резултати дават достатъчно основания да се говори за измама и за манипулации. Ситуацията се влуши след като и много журналисти, които са а, приближени на опозицията и подкрепят нейната кауза, също бяха затворени. Трябва да призовем властите на Джибути да прекратят с политическото преследване и да започнат диалог с политическата опозиция. Президентът Калех през последната седмица направи някои изявления в тази посока и заяви желанието си да се започне с преговори поне на регионално равнище, което дава известна надежда за нормализиране на положението. Благодаря ви. Госпожа Гържия, има думата сега. Не, всъщност, господин Такола за две минути. Благодаря, господин председателю. Ситуацията в Джибути е много трудна. Когато мислим за това как можем да окажем влияние върху цяла Африка, е, за да постигнем промяна, трябва да помним каква е основната задача на Европейския съюз да носи на света демокрация, права на човека, свобода на изразяването. Тези права, върху които се основава европейската действителност и които са извънредно важни за нашите държави членки. Тези ценности трябва да отнесем и в други страни. Ясно е, когато гледаме положението в Джибути, че има демократизация. При изборите е, през февруари обаче е, започна един процес, е, съпроводен с много арести. Твърде зле се спазват правата на човека по принцип, правата на жените особено. Също така се извършват масово групови изнасилвания. Тези въпроси изискват решение незабавно. Разбира се, има трудности, проистичащи от това, че има ислямс ислямска култура, която преобладава. И там, където има ислямска култура, правата на човека и правата на жените се поставят в друга светлина. Трябва да започнем от самата действителност, от нивото на хората, чрез обучение, чрез образование. Малко по малко, вероятно, ще стигнем до промяна. Но сега, в този момент, се нуждаем от силен политически натиск, за да бъде поставена ситуацията под контрол и правата на човека да се спазват по-резултатно за да не се допуска нарушаване, особено на правата на жените. Е, да, за постигане на демокрация е необходима дълга, трайна, последователна работа. Само наливането на пари не помага. Само приемането на резолюция не помага. Е, трябва да направим програми за гражданското общество, чрез образование да потикнем хората да започнат да мислят различно. Е, така хората да научат какво е демокрация, а не да остават изненадани. Защото в противен случай по време на преговорите ние си говорим за различни ценности, които те не желаят да приемат. Благодаря сега госпожа Вержия. Благодаря, господин председател. Аз бих е, искал да изразя удовлетвореността си първо от това, че правата на човека в Джибути най-сетне са предмет на резолюция на Европейския е, съюз. Имайки предвид е, <clears throat> колко трудно извоюва тази страна независимостта си, тя би следвало все така да бъде обект на нашето внимание. Още повече, че за някои държави членки тя представлява стратегически интерес. Има една френска военна база на територията на Джибути, има американска, има японска, има мощни германски интереси. И а, в. А, имайки предвид, а, че присъствието а, на Впрочем, в резолюцията се казва, че присъствието на тези е, военни бази на територията на страната е, способствали е, за нейното економическо процъфтяване. Съмнявам се. Това е една от най-бедните страни в света. 42% от жителите живеят в крайна бедност. Крайна е неграмотността, засягаща най-вече жените. Бедните джибутски жени които все още са жертва на обезобразяване на половите органи. И да, е, жените са насилвани и то не само от е, военнослужащи. Безработицата е повсеместна и особено засяга младите. И тези младежи, тези е, жени, които са в основата на опозиционното движение в страната. Изборите вдъхнаха известна надежда, наистина за пръв път бе дадена възможност на кандидати на опозицията е, да участват. Но до какво доведоха е, изборите? Е, официалните резултати все още не са признати. Три четвърти от населението живее в града Джибути и изборният резултат зависи най-вече от преброяването на резултатите там. Е емблематик On peut aussi parler de Mohamed Amiti. Можем тук да споменем Дайер Ахмед Фара, лидера на опозицията, който прояви смелостта да се върне в страната си, за да подкрепи демократичното движение, но бе хвърлен направо зад решетките. Ние трябва да настояваме за освобождаването на всички политически затворници. Благодаря. Благодаря. Госпожа Декейзер има думата. Благодаря, господин председателю. Мисля, че всеки от вас е видял Джибути така, както е искал да го види. Аз а, си спомням а, нали, и се позовавам на тази а, скица, а, която обрисува, господин Натанък. А, в момента, съгласно а, хуманитарните организации, обаче 180 хиляди души в Джибути имат нужда от а, хранителни помощи и това не може да стане с изисканата френска кухня, за която а, господин Танък говори. От 179 места, 167 заема Джибути в класацията за свобода на медиите, направена от репортери без граница. Е, тук говорим за стратегически залози за стабилността на цяла Африка и също така за нашата сигурност. Не можем да даваме неизвиними отстъпки от гледна точка на правата на човека и техните нарушения. Джибути не е единствената, нито страната с най-лошо положение в тази част на Африка, но от февруари 2013 година искахме в неотложен порядък да разискваме положението там, тъй като, както каза госпожа Вержия, имахме съмнения за произвеждането на изборите. Вярно, те бяха мирни, но все пак имахме съмнение. От февруари се опитваме да разгледаме положението в неотложен порядък, както казаха, напрежението расте, неправителствените организации правозащитните е, ците говорят за повече от хиляда политически затворници. Една дума към президента на Джибути. На 27 септември миналата година той говори за диалог с опозицията – Нека да повярваме на неговите думи, но нека и ние се придържаме към своите думи. Нека упражняваме надзор, контрол върху ставащото, наблюдение и след 3-6 месеца да видим дали не може да се ползва вече Джибути с по-добра оценка от гледна точка на демокрацията и правата на човека. Благодаря. След авторите ще дам думата на ораторите от името на групата. Пите, Първо господин Петър Стасни от името на Европейската народна партия. Благодаря, господин председател. Аз приветствам опитите за реформа и на изборното право, което даде възможност на опозицията да участва в изборите през февруари 2013 година. Но нещата не опират единствено до участие на повече партии. Тревожна е ситуацията в Джибути, а Джибути е ключов партньор в борбата срещу пиратството и тероризма в региона. Затова призовавам за освобождаването на всички политически затворници, които гният в затвора. Също времено наблюдаваме и вълна от сексуални престъпления, от сексуален тормоз, от сексуално насилие на жените. Е, по същия начин е, можем да отбележим и редица форми на насилие по отношение на други групи в обществото. Джибути би трябвало да е, спазва принципите и ценностите, които ние сме приели в Европейския съюз. От името на социалистите, следващият оратор, госпожа Крето. Благодаря. Политическото положение в Джибути наистина е обезпокоително заради репресиите спрямо опозицията. След е, изборите на 22 февруари, там имаше шанс за демократизиране на страната. Президентът бе и избран през 2005 година с много голямо мнозинство, но смятам, че се нуждаем от разяснения за твърденията за изборни измами. Е, нуждаем се от частично разследване на тези парламентарни избори. Мисля, че и Африканският съюз и Арабската лига играха важна роля в наблюдението на тези избори. Властите трябва да зачитат правата на опозицията и на гражданите да се изразяват свободно. Европейският съюз е основен донор на средства за Джибути и в това си качество е длъжен да използва партньорството за нещо повече от борба с тероризма и пиратството. Трябва да се борим с неграмотността, безработицата и религиозния екстремизъм. Половината от населението страда от този авторитарен режим. Благодаря. От името на консерватори и реформисти, господин Чернецки има една дума. Господин председател, не само ние като политическа група обръщаме внимание на положението в Джибути. Позицията на ООН е, е пределно ясна. Репортери без граници също нееднократно обръщат внимание на положението в страната. Преди няколко години наградата Сахаров бе връчена на представител, на гражданин на тази е, страна. Казва се, че е, е, революцията в една страна е признак за подобрение на положението. Е да, положението в Джибути не е така лошо както бе, но все още много има да се работи, трябва да се сложи край на насилието срещу опозицията, разбира се, срещу, срещу жените. А практиката на, на управляващите трябва да бъде заклеймена категорично, но не бива да си затваряме очите и за положителните промени. Нашата резолюция трябва да внуши на властите на Джибути, че Европейският съюз ще бъде защитник на демокрацията. Свобода и демокрация, господин Пашка. Благодаря, господин председател, господин комисар. Всеки преход от еднопартийна към многопартийна демократична система е, е съпътстван от проблеми и Джибути е красноречив пример за това. Структурата на управлението все още е сраснала е, с структурата на една политическа партия и трудно допуска свободата на демократичен избор. Джибути има стратегическо геополитическо положение в Африканския рок и ето защо ние би трябвало да упражняваме политически натиск, тъй защото политическите структури, е, политическите процеси да се движат към плуралистична демокрация. Преследването на политическата опозиция, на представителите на гражданското общество следва да спре, както и преследването на независимите журналисти да се възцари върховенството на закона. Трябва да се търси сътрудничество между правителството и опозицията, да, да, да се създават условия за политическа търпимост. Още повече, че Джибути в значителна степен зависи от помощта, която и осигурява и ЕС, и Япония, и САЩ. Следващият оратор е господин Обермайер, независим. Благодаря, господин председател. Да, преходът от е, колония в демократична държава естествено е нещо трудно, но е, в никакъв случай не могат да се толерират нарушенията на правата на човека е, които наблюдаваме вече от няколко години насилие срещу демонстранти, срещу е, хора е, заради политическите им убеждения. Същевременно е, хората живеят в мисерия, нямат достатъчно пари, макар че страната е богата. Джибути е много съществена страна, която разполага и с богати подземни богатства, която се намира и на възлово място по отношение на е, търговските пътища и именно и за това е, тя е важен партньор е, в борбата срещу тероризма. На всяка цена трябва да настояваме за нормализация на обстановката там. Благодаря ви. Госпожа Есая, една минута. Благодаря, господин председателю. Положението с демокрацията в страната е много зле. Няма независими медии, журналистите и правозащитниците са постоянно преследвани, ако критикуват правителството. Опозиционните лидери и други, е, които са опоненти на правителството, са непрекъснато е, застрашени от е, изпращане в затвора. Има над 60 политически затворници след февруари месец. Масово бяха арестувани хора. Джибути получава много помощ за своето развитие е, от Европейския съюз. Длъжни сме да направим така, че тези пари да се изразходват именно за подобряване на положението с демокрацията и правата на човека в страната. Благодаря, господин Мирски. Thank you, благодаря, господин председател. Резолюцията за положението в Чибути е голямо постижение на колегите от Европейския парламент. Аз бих искал да добавя само няколко думи. Е, за ситуацията в Джибути днес. Е, президентът на страната е, Геле е чисто и просто диктатор. Страната зависи от международна финансова помощ на повече от 80%. В същото време в Джибути се шири престъпността. И аз призовавам тук не просто да правим препоръки, а да използваме всички инструменти, с които разполагаме, в това число финансовите, за да доведем до промяна. Благодаря. Господин Лисек има думата за една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар. Ние

Обикновено сме доволни от е, сътрудничеството с е, Джибути в борбата срещу пиратството и тероризма и факта, че там се намират и са разположени военни бази на Франция, на Испания, на САЩ. Е, да, в този африкански регион Джибути е един важен партньор с нас, за нас, но също времено не можем да си затваряме очите пред всичко онова, което се случи след изборите през февруари тази година. Атаките, преследването изслушването на журналисти, на политически е, лидери от опозицията, на е, мирни демонстранти, които са хвърлени в затвора, които са подложени на мъчения. Е, при всички положения върховният представител, според мен, би трябвало да отправи един съвсем ясен сигнал, едно абсолютно категорично послание за това, че властимащите в тази страна би трябвало да прокарат демократичните реформи. Господин Кели има думата сега за една минута. Благодаря, господин председателю. Мисля, че докладчикът направи е, много добро резюме на ставащото е, в Джибути. То беше справедливо и авторитетно. Мисля, че ако запитаме гражданите на Европа къде се намират Джибути, те няма да имат и представа. Странно е положението тъй като Джибути всъщност се намира в много важна част е, на света. И за това нашите държави членки, а и други извън Европейския съюз, проявяват такъв интерес. Откакто е, спечелиха независимостта си, е, джибутците постигнаха значителен напредък. Това въжи и за изборите през февруари. Но, както бе казано, все още има големи проблеми с правата на човека. И смятам, че сме длъжни да оказваме по-голям натиск, особено по отношение на насилието срещу жени и е, правата на политическите затворници. Благодаря. Благодаря, господин Тарабела. Господин председател, господин комисар, уважаеми колеги, от съществено значение джибутинските е, власти най-накрая да направят необходимото, за да се сложи край на погазването на правата на човека, да се гарантират гражданските свободи и свободата на словото. От изборите на сам тази година расте броя на арестите, е, няма е, еднозначно мнение, що се отнася до изборните резултати. Е, практиката е, на е, политическо преследване следва да спре, да се сложи край на ужасяващите престъпления срещу жени, извършвани от представителите на въоръжените сили едно свидетелство за това, че свободата на словото в страната се потъпква е, че ние научаваме за положението в Джибути само от външни източници. Благодаря. Господин. Благодаря, господин председател. Чипот играе ключова роля в борбата срещу пиратството и тероризма в района на а, Африканския рог. И за първи път опозицията получи е, места и влезе в парламента на Джибути след е, изборите през февруари тази година. Състоянието, в което се намират затворите, е, положението на затворниците е драматично. Е, ОНЕ посочва, че е, повече от 8000, е, от 80 000 души се нуждаят от хуманитарна помощ. Е, именно в района на Джибути продължават е, случаите на сексуално насилие над жените. Също времено Джибути е страна по редица правни договори, които предвиждат спазване на правата на човека и ние трябва да настояваме пред властите да го направят. Комисарят Хан има думата сега. Благодаря, господин председател, Почитаеми евродепутати, Джибути е важен партньор на Европейския съюз, е, източник на стабилност в Африканския рок – той има конструктивни отношения с международната общност и неговата роля в борбата с пиратството в тази част на Индийския океан се цени много високо. UNAFOR, Аталанта и UAP Сиестор са мисиите, които са посетили страната. Ние подпомагаме страната във водни енергийния сектор и активно ги подпомагаме за развитие на управленските структури към избирателните и политически реформи преди изборите е, през феврари 2013 година ние възприехме предпазлив подход. Е, разбрахме, че има е, политическо мнозинство и че се разширява политическото пространство, когато едината опозиция реши да участва в общите избори. Също така приветствахме мирния начин, по който протекоха изборите. Но е, върховният представител за външните отношения бе много притеснен от липсата на прозрачност и е, значителното закъснение при обявяването на изборните резултати от задържането на членове на опозицията. Необходимо е Джибути да направи по-нататъчен напредък за отваряне на политическото си пространство, за допускане на различни мнения, за да може да запази и тази устойчива стабилност. Това означава да се изхожда от демократични принципи и да се е, зачитат правата и свободите, закрепени в национални, регионални и международни инструменти и актове, свързани както с правата на човека, така и с изборите. За това сега и правителството, и опозицията обявяват началото на диалог. Надяваме се, че всичко може да се върне в коловоз. Върховният представител силно окоръжава правителството и силите на опозицията да изберат диалога пред конфронтацията. Според нея, конструктивният истински диалог на всички заинтересовани, включително гражданското общество, е единственият верен път напред. Необходимо е сега да се излезе извън станалото и да се изгради национален консенсус за бъдещето. Народът на Джибути се нуждае от мир и стабилност, но за тази цел е необходимо върховенство на закона, добро управление и спазване на правата на човека. Европейският съюз е готов да подпомага този процес и да работи съвместно с всички в Джибути, за да допринесе за постигането на демокрация, справедливост и устойчивост. Благодаря Шест са проекторезолюциите. С това закривам. Предстои гласуване, но преди това